темата за помощ за сирийските беженци по Световната продоволствена програма. От името на съвета, господин Делаведова. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, Европейският съвет е най-крупният донор на хуманитарна помощ в световен мащаб. Двустранната помощ, предоставена от държавите членки, съставлява една голяма част от тази помощ. Държавите членки са инвестирали почти милиард и половина евро в хуманитарна помощ от началото на кризата в Сирия през 2011 година. Това е в добавка към 666 милиона хуманитарна помощ по бюджета на Европейския съюз, които се предоставят от комисията. Съветът наскоро заедно с парламента одобри проект на коригиращ бюджет за 2014 година, по който ще се предоставят още 250 милиона евро за хуманитарна помощ. По-голямата част от тази сума ще се инвестира в действия в отговор на кризата в Сирия. Това показва нашата ангажираност за предоставянето на хуманитарна помощ на нуждаещите се, най-вече на засегнатите от кризата в Сирия. Вчера съветът прие заключения за положението в Сирия, в които изрази своята голяма загриженост във връзка с изключително големия недостиг на средства на ниво ООН за 2014 година. Този недостиг доведе до временно преустановяване на предоставянето на помощ на сирийските бежанци по Световната продоволствена програма. Обърнахме се към международната общност с молба да увеличи размера на финансирането сега в навечерието на зимата. Обърнахме се с такъв призив към нея за 2015 година. Държавите донори незабавно реагираха на този спешен призив от Световната продоволствена програма. Холандия, Белгия, Ирландия, Германия инвестираха над 40 милиона долара – в добавка към вноските си към бюджета на Европейския съюз. С това общият размер на средствата, предоставени от Европейския съюз в отговор на призива от страна на Световната продоволствена програма, възлиза на над 20 милиона. Радваме се, че успяхме да попълним липсата на финансиране със Световната продоволствена програма. Така ще може да се възстанови предоставянето на помощ на 1,4 милиона сирийски бежанци. Кризата е толкова тежка, че вече не ни достигат средства, за да подпомогнем разселените лица. Много от сирийците, напуснали родината си, са напуснали Сирия само с дрехите на гърба си. Това, което можем да направим е да предотвратим по-нататъчни страдания за тези хора. Би било неприемливо за държавите членки да ги оставят без храна. Държавите членки и комисията работят в тясно сътрудничество за предприемането на действия в отговор на тази безпредседентна криза. Не бива да се стига до припокриване на действията ни, но трябва да направим и всичко възможно, за да се справим с недостига на финансиране. Държавите членки са сред основните донори за Световната продоволствена програма. Те бяха сред най-крупните и донори преди тя да се обърне с спешен призив. През 2015 година ще бъдат предоставени 150 милиона евро. Господин председател, госпожи и господа, Световната продоволствена програма е сред основните ни партньори при предоставянето на хуманитарна помощ. Както Европейският съюз, така и държавите членки на двустранно равнище вече от дълго време си сътрудничат със Световната продоволствена програма. Заедно с нейните представители ще трябва да гарантираме предоставянето на финансиране. Не бива да се стига до недостиг подобен на настоящия. Длъжни сме да помогнем на нуждаещите се, най-вече на жертвите на ужасяващата гражданска война в Сирия. Благодаря, господин Делаведова, казва председателят. Благодаря ви също, че взехте предвид, че изоставаме от графика си. Господин Стилианидес от името на комисията. Много благодаря, господин председателю, уважаеми депутати, уважаеми колеги. Благодарен съм за възможността да говоря по този важен въпрос днес. Не може да се постави въпрос. Не, не, не, не, не подлежи на съмнение, че а, Сирийския проблем е много тежък, както със своите последици, така и с реакцията. Реакцията на донорите е предпоставка за предотвратяване на по-нататъчното влушаване на ситуацията. Всеобхватна реакция на кризата не може да се постигне с нормалните ни бюджети. Трябва да работим съвместно, за да може да постигнем по-силен по-силна реакция от страна на Европейския съюз и имаме обща отговорност за постигането на тази цел. Решенията на а, световната а, институция да намали е, въздействието на най-голямата хуманитарна криза на нашето време ме кара да подчертая, че Европейския съюз реагира е, на потребностите на, криз, на сирийската криза. Ние отговаряме с възстановяването на схемата за помощи на сирийските беженци. Искам да изразя искрината си благодарност за широката подкрепа на Европейския парламент в тази криза. Европейския съюз беше водещ в международния отговор на сирийската криза. Предоставихме повече от 3 милиарда и 100 милион, милиона евро, от които 680 милиона евро идват от бюджета за хуманитарна помощ на комисията с 120 милиона милиона а, предоставени за операции в Сирия и а, а, съседните държави. WFP е основният ни партньор а, след а, ком, Комисията за беженците на ООН като спешен проблем ние предоставихме допълнителни 5,5 милиор, милиона евро за сирийските беженци. По този начин нашето финансиране за 2014 година възлиза 18 милиона евро в допълнение към 61 милиона евро предоставени през декември 2013 година. Ще продължим усилията си да мобилизираме допълнителни ресурси. Не е случайно, че преди няколко седмици, както WFP и Валерия Амос от мълча, изразиха високата си оценка и благодарност на Европейския съюз за щедрата ни хуманитарна помощ. Вярно е, че най-големите нужди са в WHP, което се очаква, че ще достигнат милиард и 800 милиона долара. Ние ще отидем отвъд тази а, сума, за която а, говори а, Агенцията за беженците на ООН. Финансирането е основен проблем. За съжаление, WFP е само един от многото партньори, които отчаяно се нуждаят от финансиране. За тази причина, по тази причина ние при предупредихме общността на донорите, че не може да се затвори пропаста, все разширяващата се пропаст между това, което е необходимо. Сирия е само един проблем. Нека да мислим за Ирак, Южноафриканската република, Южен Судан. Всички тези кризи а, изтощиха бюджета за хуманитарна помощ. Определено парите никога няма да стигнат, следователно е необходима повече економически ефективна и целенасочена работа от страна на партньорите. И това е свързано с WFP е, тази година ще, започна, ще завършим с 165 милиона евро хуманитарна помощ за сирийската криза. Това е, е по-малко от 350 милиона, които можахме да мобилизираме в 2012 година. Следващата година нашето хуманитарно финансиране ще спадне с 100 милиона и ще има допълнителни средства. Ще използвам всички лостове, с които разполагам, за да постигна това, защото трябва да го постигна, но моите усилия ако съм сам, не са достатъчни. Необходимо е силно колективно действие, защото в следващата година очакваме потребност 7,2 милиарда долара само за сирийската криза. Това е значимо увеличение в сравнение с рекордната сума 6 милиарда евро. Сирийската криза ще бъде основен приоритет и в следващите години. Целият регион е а, под негово въздействие. Трябва да намерим начини да подобрим и да повишим финансирането а, в устойчив план, иначе ще бъде решаване на парче. Трябва да продължим да изпълняваме поетите от нас ангажименти. Не става дума само за наш морален дълг това е въпрос за живот и смърт на милиони сирийски беженци. Както знаете, преди няколко дни се върнах от една съвместна мисия с, с а, а, госпожа Федерика Могерин и Йоханес Хан. Ние посетихме беженски лагери по сирийската граница и там ситуацията наистина е трагична. Намаляването на помощта а, чрез храна е основният ни проблем. Трябва а, да направим общи усилия да спрем това, това да не се случи. В крайна сметка обаче, това, което е необходимо за сирийската кауза е политическо решение. Специалният пратеник на ООН Демисура има пълната ни подкрепа в това отношение. Това е подкрепа, която беше отразена вчера в заключението на съвета по външни работи от миналия ден. Благодаря ви. Комисар Стилянидис. Председателят благодаря комисар Стелианидис. Колеги, преминаваме към разискванията. Сега още повече изоставаме от графика си, затова строго ще следя за спазването на времето за изказване. Господин Штиер за минута и половина. Много благодаря, господин председател. През последните 4 години от началото на въоръжения конфликт в Сирия, неколкократно чухме тук твърдение, че това е най-тежката хуманитарна криза. 40 милиона души в Сирия се нуждаят вопиощо от помощ, голяма част от тях деца. От неодавна използваме Световната продоволствена програма, но тя също изчерпа средствата си и бе прекратено нейното използване. Чутото от господин Стилианидис е наистина много окоръжаващо. Окоръжаващо е това, че се предвиждат нови средства в тази световна продоволствена програма СПП. Чудесно е, че помощта, която до момента сме изпратили е била навременна, но тази практика трябва да продължи и за в бъдеще, защото от това зависи живота на хората там. Разбира се, с международната общност също трябва да се ангажира и също да участва финансово в подкрепата на страдащите. Разбира се, политическият проблем трябва да бъде решен на първо място преди хуманитарния. Благодаря. Е Благодаря, господин Штир. За две минути господин Нойзер. Господин председател, господин комисар, уважаеми господин министър, всички политици искат бързо да се мобилизира помощ в голям размер за сирийските бежанци, но липсват средства. Световната продоволствена програма не може да изпълни ангажиментите си, съкръщава помощта си. Политиците предупреждават, че може да се стигне до смъртни случаи, до много тежко положение. Нека ви дам за пример правителството на Федерална република Германия, в което членува и моята партия. То заяви, че кризата в Сирия е най-тежката криза на столетието. Повтарям, на столетието. Политиците дават израз на своето съчувствие, използват гръмки слова, но каква е ползата от съчувствието, от гръмките слова, когато се изправим пред статистическите данни? Намалява от 2013 година насам бюджетът за хуманитарна помощ държавите членки съзнателно, постоянно занижават средствата поставени в бюджета. Трупат се неплатените сметки. Трябва да отворим границите си, трябва да отворим сърцата си. Казвам го не защото скоро е коледа, но и държавите членки трябва да си развържат кисиите. Благодаря, господин Карски, за една минута. Благодаря, господин председател. Един от най кръвропролитните конфликти през последните десетилетия, конфликта в Сирия, стотици хиляди са мъртви, други трябва да набегнат да, да, да избягат, да, да бъдат беженци. Ние трябва да разгледаме Библията, Христа християните, които са живяли там 2000 години, са убивани. Повече от 3 милиона хора избягаха от Турция, 7 милиона са вътрешни беженци. Трагедията на тези хора се задълбочава от информацията, която е, дойде от началото на месеца за спирането на е, хранителните помощи. Е, осигуряването на храна за декември не беше осигурено. Е, средствата постъпиха само от публично финансиране. Нека да направим всичко е възможно, за да не страдат беженците заради тази война. Благодаря, господин Карски. Благодаря. Искам да се извиня, че веднага след изказването си трябва да напусна, защото имаме заседание на политическата група за това как ще гласуваме утре. Разбира се, комисията вече каза голяма част от това, което аз исках да кажа. Аз участвах още от самото начало в съвместната ни работа с комисията и съвет. Разбира се, продължавам да питая безпокойство за това дали СПП, Световната продоволствена програма, си изпълнява ролята, защото беженците всъщност живеят в неприемливи, ужасяващи понякога жизнени условия. Затова искам да продължим, да апелирам към вашата воля да продължаваме да сме твърди и неотстъпчиви. Разбира се, твърди и неотстъпчиви са доста изтъркани думи, но само така ще можем да изискаме мобилизиране не само за подпомагането на Сирия, а и на съседните държави. Съседните държави са на ръба на колапса заради милионите сирийски бежанци, които приемат съседните държави Ливан, Йордания и така нататък. Затова продължавам да настоявам да не губим от поглед този приоритет. Благодаря. Благодаря, господин Теличка. За минута и половина господин Хризогонос. Благодаря. В Сирия половина милиона души трябваше да напуснат домовете си. Много от тях се установиха в държави, граничещи с Европейския съюз. За да отговорим на най-неотложните им потребности, бяха заделени 88 милиона евро, повечето от тях от бюджета на Европейския съюз. Става дума за оцеляването на тези хора, за тяхната сигурност и безопасност. Но нашата система за предоставяне на убежище е антихуманна. Хората попадат в капан, попадат в капана на държавата, на чиято територия са влезли първо, най-вече в Гърция и в Италия. Хората просто остават в тези държави. Нарушава се международното хуманитарно право. Необходима ни е една по-справедлива система. Трябва да бъде споделена тежеста. Тя трябва да бъде споделена и от държавите в Централна и Северна Европа. Те са крайната дестинация на повечето от влезлите на наша територия хора. Мисля, че тези държави трябва да спазят своите ангажименти. Благодаря на господин Хризогонос за една минута, господин Смит. Uh, Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, господин комисар, искам да ви похваля за бързата ви реакция на тази забележителна криза, която Световната производствена програма причини. Аз мисля, че има системен проблем в тази програма независимо от това дали те се оказаха а, претоварени, е, но все пак е, причината трябва да се проследи. Радвам се, че вие сте пътували с е, други комисари, но хуманитарната част, както вие правилно казахте, е само част от решението на проблема. Трябва политическо решение, също така политическото и военната, военното ангажиране на държавите членки а, е свързано с а, решаването на тази криза с беженците. Благодаря господин а, Смит, господин Фонтулис, минута и половина. Кирески Кири Синадълфи. Скъпи колеги, да, прекратяването на плащанията по Световната продоволствена програма е нещастие за този милиони 700 хиляди сирийски беженци в Египет, Сирия, Ливан и други съседни държави и които се стремят да дойдат в Европа един ден. Не можем да ги лишаваме от подкрепа, от храна, с други думи. Кой е виновен за това обаче? Кой изпрати в изгнание целият сирийски народ? Това са великите сили, великите сили, които под предлог на освобождаването и демократизирането на, тези, на тази държава са всъщност виновниците за това в Либия, в Сирия, в Ирак сме свидетели на катастрофалните последици от нашето собствено действие. Държавите, които са вече ударени силно от кризата, трябва да посрещат беженци. Господин Милиан Мон, благодаря господин комисар за информацията, която ни предоставихте. Чудесно е, че на 9 декември ще на 9 има вече нова линия, по която да финансира беженците. Дано и през следващите месеци да се задържи това статукво и да не се доведе, да не се стигне до отново до прекратяване на плащанията ако в противен случай ще изложим на риск от бяла смърт много от беженците заради зимата. Това, което трябва да най-напред да направим, освен да гарантираме храна и дрехи, е да намалим насилието. И в този смисъл посланникът на ООН предлага създаване на така наречените замразени зони, в смисъл, че там е забранен огън неприятелски огън тези зони ще пресекат до известна степен миграцията. Освен това, трябва да помагаме на умерено настроените политически сили в Сирия, която са атакувани както от поддръжниците на режима, така и на терористите. Разбира се, мес... съседните държави и други международни фактори трябва да се ангажира с умиротворяване на процеса. Европейският е, съюз е един сред най-големите донари, господин комисар. Казахте ни го, но трябва да бъдем и сред най-големите търсачи на политическо решение. Благодаря. Благодаря, господин Фрунзулика, за минута и половина. Господин председател, господин комисар, уважаеми министри, гражданската война в Сирия е една от най-големите трагедии. Десетки хиляди души са убити, милиони хора са а, беженци. Същевременно спеш, спешната потребност да а, се нахранят а, сирийските беженци е страшна. Милиард и 700 хиляди милиона не достигат. Това е на огромно предизвикателство за държавите домакини. Ние не даваме помощи а, на държавите, които отвориха границите си и приеха беженците. Не трябва да се колебаем, да помогнем на Сирия и на беженците частни донори, правителства помогнаха на Световната продоволствена програма, но това не може да бъде непрекъснато решение. Е, е, Европейски съюз трябва да уважава своите ангажименти. Бежеците бяха принудени да напуснат страната си и да живеят в лагерите. Зависят от международната помощ, оцеляването на тези хора е и трябва да бъде наш приоритет. Благодаря, господин Фронсулика. За минута и половина, господин Прецел. Господин председател, госпожи и господа, Трагично е, че Световната продоволствена програма трябваше временно да преустанови предоставянето на помощ за Сирия. На Европейския съюз се пада отговорността за възстановяването на предоставянето на помощ. Както Европейският съюз, така и държавите членки трябва да предоставят необходимите за това средства. Без политическо въздействие от страна на Европейския съюз нямаше да се окажем в това положение. Продължаваме да лекуваме само симптомите. Не става дума за това да отворим границите и да развържем кесиите си. Трябва наистина да се справим с симптомите. Отговорността се пада и на арабските страни. Те разполагат не само със средства, те носят и отговорност от религиозна културна гледна точка. Проблемът на целия регион е ислямизма. Трябва не само да говорим за този проблем, но и да работим за справенето с него. Благодаря, господин Прецел. Господин Нарт за една минута. Благодаря, господин председател. Поздравления, сърдечни поздравления за ефикасността и бързината, а и за чувствителността, която проявихте с е, тази световна продоволствена програма. Поздравления и адмирации за вас и за комисията. 5 милиона евро, които се е, прибавят към предходните 18. Това е добре. Това, което не е чак толкова добре е липсата на уважение, на зачитане от страна на правителствата на държавите членки на Евросъюза. Не може парламентът и комисията в крайна сметка непрекъснато да са в юмручен бой с съвета на Европейския съвет. Така че моля, моля ви да се опитате да внесете ред и дисциплина сред правителствата на държавите членки, така че когато обещаят нещо да си държат на думата. Благодаря. Благодаря. Благодаря господин Нарт. Госпожа Арнауто за една минута. Господин председател, уважаеми колеги, ситуацията на беженците от Сирия е наистина тежка, независимо от това дали става дума за Турция, Йордания. Особено тежко положението на хри- християните. Те идват от Хомс и от Хамас за да избягат от преследванията от еслемийските армии. Следователно, обаче те не могат да, да се възползват от статута на беженци, защото те не могат да дадат причина за своето бягане. Следователно, трябва да се а, отчете факта, че а, региона на Хомс се ползва със статут на беженци. ООН би трябвало да сложи край на тази дискриминация, която е недопустима по отношение на християнското население на Сирия. Минута и половина за колегата Валенсиано. Благодаря, господин председател. Може би ни се струва, че светът се срива. И това е така. И освен това да го казвам, аз казвам го генералният секретар на ООН. Нека да си представим един европейски град, който да наброява 1 милион и 700 хиляди жители, например Виена. Да си представим сега, че неговите обитатели, жени, мъже, деца, старци са гладни и голи. Ще има мобилизация, за да им се помогне, нали така? Обедрените нации и техните агенции твърдят, че не могат повече че трябва непрекъснато да бутат с две ръце държавите членки, за да си изпълнят ангажиментите. Знаем, че ние най-богатите, най-охолните държави трябва да помогнем и да облегчим тези съседни държави в Ливан, в Йордания, в Турция, приемат бежанци и техните възможности не са безкрайни. А ние обаче ги гледаме с кръстени ръце и нищо не правим. Мо, искам, от нас се иска да приемем 130 хиляди. И това е една десета част от бежанците в съседните държави. Бразилия даже повече от нас приема. Това е нетърпимо и недостойно. Молим ви за подкрепа, господин комисар, и за твърдост и решимост, така както всъщност се държите до момента. Благодаря на госпожа Валенсиано. За минута и половина госпожа Житнянска. Благодаря. От 2011 година насам милиони цивилни граждани пострадаха от въоръжения конфликт в Сирия. Сред тях са много жени и деца. Милиони сирийци бяха разселени, милиони напуснаха страната си. Това са хора без покрив на главата, хора, които нямат работа, нямат достъп до това, което им е най-необходимо, за да оцелеят, като дрехи и храна. Тези хора са изгубили достоинството си. Международната продоволствена програма е основен партньор на Европейския съюз при предоставянето на помощ. Тази година обаче през декември програмата трябваше временно да преустанови предоставянето на помощ, което още повече усложни положението на сирийските беженци. В бъдеще трябва да направим така, че тези хора да не страдат отново, да не студуват, да не са изправени пред несигурност. Трябва да сме настойчиви. Благодаря на госпожа Житнянска. Госпожа Тоя не е в залата. Господин Кан за една минута. Благодаря, господин председател. Помощта е а, много важна. Зимата идва и спирането на световната помощ с храни би довела до криза. Това, а, тази хуманитарна криза а, изтъни ресурсите. А, не е достатъчно само да се стремим а, и да говорим за по-доброто използване на малкото ресурси. Трябва да се решат проблемите, те да бъдат отрязани от корена. Необходимо е международна реакция. Ако международната общност си беше сътрудничила още по-рано е, в е, борба срещу бруталния режим на Асад, е, резултатите ще да бъдат по-различни. Дори борбата срещу ИДИЛ не е достатъчно. Трябва да решим хуманитарната помощ. Морална, морален дълг е да помогнем на беженците. Благодаря за минути и половина. Колегата Лопес има думата. Благодаря. Отдавна вече Сирия е в обръча на гражданска война. 200 хиляди загинали, 11 милиона нуждаещи се от продоволствена помощ, половината от тях деца. 3,25 милиона разселени вън 500 и близо половин милион всъщност търсещи обежище в нашите държави и членки. И към всичко това трябва да прибавим непрекъснато потъпкване на човешките права, изнасилване, изтезание, мъчение, използване на химически оръжия. Нетърпимо. Нетърпимо. И най-страшното, най-голямата хуманитарна драма на нашето време, какво изтръгва от нас? Мълчание. И затова днес Европейският парламент трябва да изпрати четири основни послания най-напред, че е срамота. Срамота е Световната продоволствена програма, възлизаща на милиони 700 евро, да бъде прекратена дори и временно през последната седмица и е, че а, това първо. Второ, Асад никога няма да бъде наш съюзник, но трябва да осъзнаваме присъствието му. Няма как да го избегнем. На трето място, не по мало важно. трябва да подкрепим и инициативата на специалния пратеник на ОНЕ в зоната. И на четвърто място да признаем работата на свършена от председателя Петъсва. Без благодаря, колега Лопес. С това приключихме разискванията. Преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Капуто. Благодаря, господин председател. Световната продоволствена програма предоставя храна на милиони сирийски беженци. Наближава зимата, Хората живеят в палатки. Йордания, Ливан, Ирак и Египет. Това са държави, които приеха голям брой бежанци на своя територия. Тези държави са подложени на голям натиск, както от бюджетно, така и от друго естество. Трябва отново да създадем Международния доверителен фонд. Трябва да работим и с съседните на Сирия държави. Благодаря на италианското председателство за това, че търси решение. Много е значим проблемът с сирийските бежанци. За решаването му трябва да работи цялата международна общност. Госпожа Ска Келер за една минута. Благодаря. Благодаря. В момента хора гладуват, защото държави, в това число и държави членки на Европейския съюз, не спазват и не спазваха финансовите си ангажименти. Дори след повторния призив на Международната продоволствена програма. Някои държави не предоставят никакви средства, други предоставят прекалено малко. Става дума за хора, които се нуждаят от закрила. Военният конфликт в Сирия, това не е нещо, на което сме свидетели от вчера. Не ни изненада и зимата. Не можем да чакаме, просто е така да се стигне до политическо решение трябва да действаме сега. Съседните на Сирия държави полагат огромни нечовешки усилия. Нека ги вземем за пример. Не можем да отлагаме действията си за утре. Не можем да ги отлагаме. Как да обясним на онези, които сега студуват и гладуват, че ще чакаме докато се достигне до политическо решение? Не бива да оставим съседните на Сирия страни да се справят сами. Това въжи и за бежанците. Председателката, благодаря ви, че спазихте времето за изказване. Това бяха единствените две изказвания в рамките на тази процедура. Думата има господин Стилиан Нидес. Благодаря, госпожо председател. Първо, искам да ви благодаря за коментарите, за вашите съображения, същевременно и за любезните думи към мен почувствах подкрепата ви и ви благодаря много за тази подкрепа. В много трудната ми а, длъжност и в този много тежък период. Позволете ми да завърша с три ясни заключения, които изведох от дебата ни днес. Първо, повтарям, Кризата, която обсъждаме днес е безпредседентна. Както от гледна точка на хуманитарните последици за милиони хора, и разбира се, поради финансовите си последици. Това е криза, която има огромни последици за Европа, за всички нас един всеобхватен подход за тази криза, не може да се изгражда с нормалните ни бюджети. За съжаление, това е нещо съвсем ясно. Един Европейски съюз, на който може да се има доверие, както вече говорихте, трябва да реагира. Ние имаме колективна отговорност да се борим и да намерим средства, за да осъществим това. И трябва да осъзнаем, че ако не инвестираме достатъчно средства в региона, последиците ще се почувстват далеч отвъд границите на този регион и това е определено. На второ място правим всичко възможно в рамките на Европейската комисия заедно с държавите членки, за да реагираме ефективно на потребностите. Европейския съюз като цяло води международния а, отговор на хуманитарната криза в Сирия. Ние сме основния донор и това трябва да продължи. На трето място, хуманитарната реакция не може да се провежда сама за себе си. Това е една продължителна криза, която изисква интегриран отговор в тясно сътрудничество с националните власти. Ние вече работим в сътрудничество с колегите, които се занимават с развитието, за да може да се е, интегрира по-добре хуманитарната помощ. Е, и отново и тук трябва да намерим начини, за да засилим финансовата си помощ. В крайна сметка, сирийската криза изисква както и вие споменахте, политическо решение. За съжаление обаче, хуманитарните проблеми се нуждаят от политическо решение и хуманитарно а, хуманитарна помощ. Трябва да работим много усилено с всички ангажирани лица, за да може да постигнем тази много-много трудна цел. Сигурен съм, че нашата подкрепа като Европейски съюз за инициативата на специалния пратеник Демистура е от критично значение. Отново ви благодаря за вниманието и очаквам с нетърпение продължаващото ни сътрудничество по тези много трудни проблеми. Отново много ви благодаря. Благодаря, господин Стилянидес. От името на съвета, господин Делаведова. депутати. Е, Много благодаря, госпожи и господа евродепутати. Благодаря за интересния дебат който ми дадохте възможност да участвам. Благодаря и на комисария за ясните и точни думи, с които описа ситуацията. Разбира се, Европейският съюз желае да вземе участие и да подпомогне жертвите от сирийската криза. Още от началото на кризата помагаме и тази помощ възлиза на 210 милиона. Заедно с Световната продоволствена програма и самите държави членки гарантират финансово участие по приоритети. заедно с сигурност ще успеем. Благодаря ви за вниманието. Председателката, благодаря ви. Приключваме.